Uh, okay, good morning. We will continue our... Добро утро. Продължаваме заседанието си. Изглежда при планирането с времето тази сутрин имаме малки разминавания. Очаквахме, че ще има много въпроси от колегите за сутринта, е, за времето за въпроси, но само имаме два. А, и единият от тях е много кратък. А, така че, а, нека да преминем към въпросите. А, имаме много време. Изслушването за изтезанията и тайното задържане в 10 часа. И така, първият въпрос е подаден от колегата Лохбилер. Става дума за плановете за а, премахване на експортното ембарго за Китай – разбрахме, че въпросът е много а, а, политически, силно политически и можем единствено да поискаме отговор от върховния представител. Бихме могли да го направим. По принцип, госпожо Лохбилер, искате ли думата в тази връзка? Благодаря. Да, разбирам, че това е въпрос, който а, следва да получи отговора си от баронеса Аштън, но все пак а, на сам, самия отговор, че въпросът е твърде политически, е, е, е, не е достатъчно добър. Да не говорим, че а, отговорът беше, че пет дена е твърде кратко време, за да се подготви отговора. А, не, трябва да внимаваме с такива изказвания. Сега, в крайна сметка, случват се неща, на които трябва да се реагира бър бързо. А, на, говоря за едно събитие, свързан, а, което изникна в медиите преди пет дена. В крайна сметка трябва да можем да реагираме, защото това е важен дебат. И така, ако комисията няма нищо против да ми даде отговор, мисля, че ще трябва да го приема. И а, бих искал не само да изпратим въпрос на баронеса Аштана и да продължим да дискутираме този въпрос. Да, мисля, че това е много разумно. Нека да спомена още нещо. Има е друг важен въпрос, свързан с износа на оръжие от държавите членки – Става въпрос за следното. Съществуващите правила са само един незадължителен етичен кодекс. Знам това, защото разглеждах документите в съвета през 1998 година и получих отказ за достъп до определени документи на работна група на съвета по оръжията. И така, можем да обсъдим тук следното. Как може това да се превърне в задължително правило с механизъм за наблюдение и пълна прозрачност и така нататък. Ам, също така, не мисля, че този въпрос е твърде политически, за да получи отговора си от комисията, но трябва да внимаваме много преди да се премахне ембаргото върху износа на оръжия от Китай и е много важно да имаме задължителни правила. Вярно ли е, че настоящите правила са все още незадължителни? Благодаря, госпожо председател. Трябва да ви кажа, че това е нещо, което трябва да проверя. Не мога да отговоря в момента, нито някой от колегите ми тук може да отговори веднага, но, но ще го проверя непременно. Искам да благодаря на госпожа Лох Билер за проявеното разбиране. Искам да проявя и на вас, да благодаря и на вас, госпожо председател, да, вярно е, правата на човека винаги са политически въпрос. Именно заради това подкомисията по правата на човека е, съществува като подкомисия към комисията по външни работи и е, именно заради това работихме съгласно Лисабонския договор е, по изготвянето на позицията на е, господин Дин Ван Ромпо и госпожа Аштън – Постигнали сме формално съгласие за процедура между Генерална дирекция външни отношения и вашата комисия, която да ни дава възможност да реагираме сравнително бързо в рамките на няколко работни дни от получаването на въпроса. И много сериозно приемаме вашите въпроси. Опитваме се за няколкото дни, с които разполагаме, да се свържем с всички колеги, които имат информация по въпроса. Ето, например, веднага се свързахме с колегите от е, Авко, но е, в крайна сметка за тези няколко работни дни можем само да ви дадем а, е, информация, която е подготвена от служителите. Няма как да се обърнем към политическите фигури. И така, просто можем да информираме за това какво сме направили до сега. Но не можем да ви отговорим на въпроса какво ще правим с китайското ембарго върху, с ембаргото върху износа на оръжие от Китай. А, не, няма как да се получи такъв а, отговор само за няколко дена. А, благодаря ви за разбирането. Ще продължим а, да работим а, по въпросите на вашата комисия, възможно най-добре председателката. Е, явно трябва да е, ви попитаме как дефинирате фактическа информация, фактологична информация и политически отговор. Но при всички положения е добре да а, е, напишем едно писмо до госпожа Аштън, за да я попитаме дали тя работи по задължителни правила и Госпожа Лохбилер е съгласна, нали така? Да, добре. Във е, е, вестниците днес е, се пише за посещението на господин Каримов вчера в Европейските институции. Както си изпомняте, съветът преустанови ембаргото за върху износа на оръжия през 2009 година въпреки че имаше много на спорове. Става дума за една страна, която в крайна сметка е диктатура, в която хората се изтезават е, или убиват. И се опасявам, че отговора дойде в малко по-хумористичен вид, отколкото би трябвало. Следващият въпрос е подаден от мен. Става дума за центровете за рехабилитация на жертви на изтезания и тяхното финансиране. Проблемът е, че Европейският съюз взе решение за намаляване на финансирането по, на тези центрове по Европейски инструмент за развитие и права на човека. И оттам възниква въпроса как ще се финансират те по-нататък. Ще дам думата на господин Кроц от службата за външни дейности. господин Патрис Леономан от ЕФКО се занимава с този въпрос. Може би е най-добре той да отговори. Благодаря, добър ден. Първо искам да се присъединя към казаното от колегата във връзка с трудностите ни по процедурите и всъщност сме в една и съща ситуация. Именно това обяснява затруднението ни да отговаряме бързо понякога. Сега, по въпроса за изтезанията на госпожа Халтала. Действително, това е много важен въпрос. Господин Новак, е, докладчика на Обединените нации, също ще говори по този въпрос. Както знаете, само за центровите, центровете в Европа сме похарчили повече от 24 милиона евро и сме обработили повече от 1000 е, случаи. Една трета от е, е, дейността си се извършва в Европа. Всъщност става въпрос за трансфер на средства от центровете в Европа към центровете извън Европа. Тоест не става въпрос за някакво прехвърляне на обработването на случаите, но просто на трансфер на средства, защото там има повече нужда от финансиране. Значи това не е сканинг даун, а е сканинг ап по-скоро, за да може действително Европа да подпомогне дейността на центрове извън Европа финансираме това със заедно с държавите членки. За съжаление, в държавите членки има проблеми с финансирането. Започнахме с хора от дирекциите Хоми Санко, за да видим какви са възможностите на общностно равнище да подкрепим държавите. Естествено, много е важно в случая това да не стане в ущърп на жертвите. За 2011 година вероятно няма да има блеми, защото имаме вече проекти с над 5 милиона евро. Това ще позволи равнището да се запази за 2011 година. Ще се опитаме да използваме и резервен фонд от около милиони и половина, така че за 2011 най-вероятно няма да има никакъв проблем. Сега предизвикателството е за 2012 и ще трябва наистина да се вземе решение бързо. Две бележки. Ако всичко върви добре, това няма да е сканинг даун, не ще е сканинг ап, ако намерим альтернативни ресурси. Но това е дебат, който действително ще мине а, отвъд а, общата позната система – на Обединените нации, ще имаме така или иначе подкрепа, нуждата от подкрепа на парламента. Благодаря. Благодаря ви за отговора. Очевидно въпросът се свежда до това. Ако всичко се провали, ще е, бъдат ли оттеглени финансови средства и как бихме могли да предотвратим това. Така че, евентуално, бихме могли да поискаме допълнение към този отговор. А между другото, позволете ми да приветствам професор Манфред Новак, бивш специален докладчик на ООН за изтезанията. Нас е голямо удоволствие, че той е сред нас. Питам се дали и вие не бихте искали да участвате в тази дискусия за финансирането на рехабилитационните центрове. Благодаря. Съм много доволен, че отново съм тук. по въпроси, свързани с бившия ми мандат, като специален докладчик за изтезанията. И целият този въпрос за оцеляването на рехабилитационни центрове на пострадалите от изтезания чрез финансиране, аз вземам много при сърце и съм особено окоръжен от това, което се казва сега, особено след прекратяването на финансирането по Европейската инициатива Демокрация и права на човека. Моят опит е, сочи, че е, твърде често и европейските правителства всъщност не са склонни да финансират в достатъчна степен тези рехабилитационни центрове. Аз гледам на тяхното финансиране като на обща отговорност. Така че всичко, което може да направи вашата подкомисия, за, за запазването, ако не и за увеличаването на отпуснатите финансови средства от страна на Европейския съюз, ще бъде посрещано с огромна благодарност. Благодаря. Благодаря ви, професор Новак. Има ли какво да добави Европейската комисия? А може би колегите да запитат нещо? Така, следователно, <clears throat> оставаме с заключението, че парламентът може да упражни натиск и определено натискът следва да бъде упражнен на общоевропейско равнище, както току-що каза професор Новак, държавите членки не винаги се отнася с достатъчно чувство за отговорност. Стигаме до края на е, кръга въпроси и отговори, но е, предлагам да продължим малко по-нататък с някои е, съобщения на председателя, които вчера не можахме да изчерпим поради липсата на време. И понеже виждам колегата, заместник председател, отговарящ за правата на човека Маклон Скот, бихме могли да се спрем на някои въпроси за Китай, на които той отделя особено внимание. Вероятно помните, че председателят на парламента, господин Бузек, при откриването на предишната сесия в Страсбург започна състъпително слово за положението на един правозащитник Китай. Председателят на парламента Бузек посочи, че този изтъкнат юрист и правозащитник, неговата съдба поражда загриженост, тъй като той е в неизвестност – и според наскоро публикувани сведения, той е пострадал, станал е жертва на, на нехуманно отношение, изтезание. Направено е, отправено е запитване до китайската страна относно съдбата на този човек, но до сега без резултат заместник-председателя на подпредседателя на комисията Скот. Любопитно бихме, би било да, да, да чуем от професор Новак, връщайки се назад към 2006 година и срещата му с Гао Чи Чен, този китайски правозащитник. Колкото разбирам, Европейският парламент възнамерява да насочи вниманието си към съдбата на този човек и това е съвсем уместно. Става въпрос за един от случаите на, на продължаващата практика на малтретиране. Е, и, и борбата с тази практика е работата именно по конкретни и то, и то особено е, знакови случаи. Знаем също, че и, и президентът на Съединените щати Обама обръща внимание на, на този случай на господин Гао. Доколкото разбирам, на два пъти е той е изтезаван до степен, е, при която е опитвал да се самоубие. Е, когато се е възстановил, се е оказало, че е, бил в, болница под медицински грижи и, и неговият извод е, че властите не са искали да го убият, че са искали да го поставят в състояние на, непрекъснат страх от смъртта. Това са негови собствени записки, които наскоро бяха публикувани от съпругата му в Съединените щати. Дилемата, пред която сме изправени, е, е, следната. Европейският съюз се състои от 27 държави членки, някои от които имат доста нехайно отношение към правата на човека като цяло. И особено имайки предвид, е, че Китай е, е, е един нов економически гигант, с съответните последици от това, разбира се, що се отнася до правата на човека, Китай е по-скоро пигмей. И сега, Европейският парламент не е обвързан политически с управляващо някакво мнозинство в държава членка, е, следователно, това ни дава известна свобода, е, която ни натоварва и със съответната отговорност. А ние разполагаме и със средства. И би било уместно, би било, би било ползотворно, госпожа председател, ако в нашата подкомисия бъде създаден механизъм за анализ на работата ни по някои инициативи, като, например, как бихме могли е, да съсредоточим вниманието на, на, на общественото мнение е, върху съдбата на някои правозащитници в конкретни случаи, за да допълним вече действащи инициативи, като например наградата Сахаров. И по същество тази наша комисия е, би следвало да се занимае с този въпрос. И, и се питам дали не бихме могли да помолим господин Новак, е, професор Новак, да сподели с нас е, някои свои идеи. Вероятно знаете, професор Новак, че аз разработвам идеята за регистър на безнаказаността. Ние веднъж сме говорили с вас по този въпрос, за да подкрепим международния наказателен съд е, и прокуратурата към него, чието авторитет, знаете, е, расте. И, и така, е, дори с финансови средства, да подкрепим общата правозащитна дейност, да обогатим тази дейност, която така или иначе Европейският парламент вече върши. Професор Новак. Благодаря. Позволете ми най-напред да потвърдя всички факти, които, които бяха изложени. Не през 2006, а по-скоро в края на 2005 аз говорих с господин Гао при официално свое посещение в Китай. И трябва да ви кажа, че точно тогава се натъкнах на изключителни затруднения, опитвайки се да се срещна с него, дори му се случи път на злополука по пътя, когато се опитваше да стигне до мен. Разговаряхме в един ресторант и, и наоколо очевидно имаше агенти на специалните служби и, и най-сетне успяхме да се видим насаме в хотелската ми стая. И той, разбира се, бе изключително от, откровен и красноречив източник на информация. Но трябва да подчертаем, че той като правозащитник е защитавал не само е, е, едно конкретно религиозно мълцинство или, или секта, защитавал и християни, и, и мусулмани, и шинтуисти. По това време той бе представител на, на една от основните юридически кантори, адвокатски кантори в Китай – И вече след като, малко след като се срещнах с него, неговата адвокатска кантора бе разтурена. Той бе подложен на засилено преследване. Трудно можех да поддържам връзка с него, но, но неколкократно все пак успях да, да получа информация от първоисточника. Наистина, че е бил подлаган на изтезания. И особено след като неговата съпруга и, и, и дъщеря му успяха да напуснат Китай през Тайланд и да се установят в Съединените щати. трябва да кажа също така, че той междувременно е удостоен с две награди за правата на човека. Една от Съединените щати и, и друга от Австрия. Опитвахме се винаги, когато е възможно да, да, да е, организираме най-малко по този повод, за да, за да получи наградата, с която е удостоен, на излизане на господин Гао от, от Китай, но без успех очевидно. А междувременно Европейският съюз е, винаги е съдействал на, на тези наши усилия. След това защото можехме да, да установим местонахождението му, когато бе поставен и под домашен арест, но поради е, тежките изтезания, на които е подложен, той вече и не, и не проявяваше готовност да говори за правата на човека в Китай. Така че единственият е, начин тук става въпрос за, за човешки живот, да, да бъде спасен този човек е, е да бъде изведен от Китай по някакъв е, начин. Разбира се, Съединените щати най-вече е, по, полага тези усилия, понеже е, е, неговите е, родственици е, са там. А, знам, разбира се, че по-настоящем, що се отнася до отделни е, е, личности, призивите отправени от Европейския съюз, било то от Европейския парламент, от съвета или от комисията, а и е, в контекста на диалога на Европейския съюз с Китай по въпросите за правата на човека не, не, не постигат какъвто и да било резултат. И все пак натискът не бива да отслабва а вероятно и чрез други подобни инициативи, като, като награди е, за е, защита на правата на човека. Определен господин Гао е един от най-храбрите правозащитници е, в Китай и съдбата му го, го доказва. А благодаря ви, мисля, че това беше много, много интересен, спонтанен обмен на мнения. А сега, ако можем да продължим нататък, вече във връзка с Русия. Очевидно шокирани сме от вчерашния терористичен акт на аерогара Домодедово. Присъединяваме се, разбира се, към председателя на парламента Бузик. Той говори от името на всички ни, когато изрази огромно съжаление за, за случилото се и отправи съболезнования на, на пострадалите, заклеймявайки е, този терористичен акт. Води се следствие, разбира се, и, и остава да се надяваме е, извършителите да бъдат е, намерени и да бъдат изправени пред съда. Още едно съобщение имам за Русия. Може би спомните, че през декември месец доклада Андрекине Европейският парламент е, призва да бъде наложена визова забрана и да бъдат запорирани е, средствата във е, връзка с смъртта на юриста Магницки, който почина в Москва през ноември при съмнителни обстоятелства, без каквото и да било разследване. Междувременно, е, двама специални докладчици на ООН е, е, са започнали работа по този случай. Единият по извън съдебните екзекуции, другият по правната помощ в такива случаи. Advocacy organization that assists torture victims and aims to hold authorities accountable for... Една британска неправителствена организация Редрес е привлечена Та ще трябва да следим по-нататъчното развитие на този въпрос. Би следвало също така да, да ви кажа, че Председателския съвет на, на парламента определи да се проведе пленарен дебат относно върховенството на закона в Русия по време на следващата февруарска сесия в Страсбург от 14 февруари. Е, there are increasing concerns about disappearances. And... И последно за Ингушетия е, расте тревогата за случаите на е, хора изчезнали без, е, безследно. Госпожа Елхороева и господин Сарел Торшкоев Обърнах се към омбудсмана на Ингушетия. Нашата парламентарна делегация разговаря с него в началото на септември на място. Е, помоли го да се занимае с тези случаи и, и, и, и е, постъпиха сведения, че е, интерес към тях е проявил господин Евкоров, президент на Ингушетската република. Да се надяваме, че това е добър знак, макар че знае ли човек. Това имах аз. Е, не знам дали е, колегите имат какво друго да, да добавят преди да пристъпим към изслушването, посветено на изтезанията и а, е, тайното задържане на лица. Вероятно е уместно да, да поразгледаме положението в Тунис, тъй като, както знаете, нашата подкомисия е неразделна част от специалната делегация. Ще, ще участваме в състава на специалната делегация, която Европейският парламент ще изпрати в Тунис следващата седмица, от 3 февруари нататък. И важна новина за нас, мисля, е, че е, в момента е, политиците в Тунис преговарят за създаването на съвет, който да упражнява надзор върху е, временното правителство. Това в отговор на е, настойчивите искания на, на хората, на общественото мнение, правителството да подаде оставка. Е, този съвет ще получи мандат да, да опазва постиженията на революцията, свалила от власт президента Бенали. Очаква се един уважаван е, опозиционен политик Ахмет Местири да участва в състава на този национален съвет и мисля, че това е добра, добра новина. Тоест, следващата седмица в Тунис ще, има, ще имаме събеседници, които се ползват в доверие и, и няма да сме поставени в неблаговидното положение да, да се създаде привидността да ни обвинява, че разговаряме само с представители на стария режим. Имам основание да смятам, че господин Херцог също би могъл да, да ни каже нещичко за положението в Тунис. Uh, would you want to say a word, Mr. Hertz? Thank you, Mrs. Chair. Well, just a word. А, господин Херцог, благодаря, госпожо председател. Разбира се, за нас е приоритет. Ние непрекъснато, 24 часа на ден, може да се каже, следим развитието на, на положението на място. Е, имаме е, представители на място. Services, not only the geographic services, but also, for instance, also the human... Е, знаете, Европейската външна политическа служба или службата за външно действие на Европейския съюз е, е, има, има е, представителство. Готвим съответно изявление на, на госпожа Аштан по, по Тунис и работим по евентуално организиране на е- евентуална подкрепа от страна на Европейския съюз за предстоящите избори в Тунис. И а, а, с този въпрос ще се занимае следващата седмица и а, съвета на министрите на външните работи. Готвим и заключение на съвета за, за Тунис. Благодаря. Госпожа Лох Вилър и заместник председател на нашата подкомисия Макмила Скот пожелаха да се включат. Благодаря. Според информацията, с която разполагам, вероятно тя, тя съвсем не е пълна, в Тунис са освободени много политически затворници, взети са интервюта от някои от тях, но когато журналистите е, питали, знаем ли кой за колко време е бил задържан, е, какви са местата за лишаване от свобода в страната, къде се намират и така нататък, не са получили надежни отговори. Интервюри са, ня... са някои местни неправителствени организации, е, е които, които обаче пак не, не са имали възможност да очертаят пълната картина. Така че молбата ми е в Тунис да се опитате да, да проучите този въпрос. И освен това, нерядко чуваме, че политическата опозиция, синдикатите критикуват Европейския съюз и то с основание, че твърде дълго е подкрепил бившия авторитарен режим и, и е подминавал с мълчание е, нарушенията на правата на човек. И тук не става въпрос за, е, за е, гняв е, някакъв или за отдръпване от Европейския съюз, но представителите на тази опозиция говорят за, за извинение от страна на Европейския съюз и, и би било добре да подхванете и този въпрос контактите си по време на контакти си в Тунис друга седмица. Господин Макмилан Скоп, благодаря, госпожо председател. За Тунис председателски съвет е, е напълно прав, като, реши да, да изпрати такава делегация и, да ви определи за ръководител на делегацията. А, Тунис бе трън в очите на правозащитната общност в продължение на години. И можем само да се надяваме тук нататък положението да се поуспокои и, и един така по-доброкачествен изход от всичко това да, да, да видим. Госпожа Лохвилер е, е напълно права. Според мен определено е, трябва да се насочи вниманието към е, лицата е, лишени от свобода, към, към тези, които все още са в затвора. И способността на новото правителство да подобри положението, така че от образец на изостаналост е, в това отношение е, Тунис да се превърне е, в пионер на, на, на новите неща в тази област. В тази връзка, ако вземем Египет, протестите, на които сме свидетели днес в Египет, следва да бъдат приветствани. И се питам дали бихте прияла, госпожо председател, е, да предложите на председателя на парламента в качеството му на член на е, бюрото на парламентарната асамблея Евромед да отправи послание на подкрепа към онези е, от арабския свят, които се стремят за подобряване на, положението на правата на човека и, основните свободи. Знам, че господин Албарадей, е, например, подкрепя протестите в Египет и мисля, че президент, председателят на Европейския парламент е, е, не би следвал да направи по-малко. Аз отправям призив за това и се надявам вие да ме подкрепите. Да, е, нека коментирам току-що казаното. Е, следващата седмица, мисля, парламентът ще приеме резолюция за Тунис, която ще бъде ръководна до някъде за делегацията и за нашата подкомисия и вероятно е, по този повод бихме могли да развием тези свои идеи. Thinking back to what uh, Mrs. Lochbiller proposed, I think... Във връзка с казаното от госпожа Лохбилър, е, мисля, наистина бихме могли е, да се занимаем с положението на, на политическите затворници. Е, а, освен това, в Тунис, доколкото разбирам, вече е създадена някаква комисия за истина и справедливост. И, и с тях, с тази комисия, евентуално ще се срещнем, за да, за да видим какво, какво е отношението, какви са намеренията на гражданското общество за затваряне на тази страница мрачна от, от миналото на Тунис. Много, е, много е интересно поначало да, да, да се разговаря с е, представители на гражданското общество, е, например, във връзка с е, прословутия член 61А от наказателния кодекс на страната, с която се надява намордник на, на общественото мнение. Имаме ли още въпроси? Колебая се малко за, за началото на изслушването, защото то поначало е обявено за 10 часа. Имаме още време. Питам се дали да, да не направим една кратка почивка. Okay, I, I see the appropriate uh, uh, invited guests. Uh... Така, виждам, че гостите и колегите е, поканени за изслушването вече са тук. Uh, е, и тълкувам вашето мълчание за знак на съгласие, т.е. Е, започваме изслушването. Приветствам нашите докладчици. Първо, бившия специален докладчик за изтезанията на, на ООН, е, господин Манфред Новак, професор Новак, когато между другото добре познаваме и от работата му в Европейския междуниверситетски център за правата на човека. Той е един от двигателите на това начинание, е, на което ние също сме привърженици. И много е добре, че е, господин Новак е тук, е, тъй като с ваш колега вие миналата година публикувахте доклад за тайните центрове за задържане на лица в световен мащаб. Е, докладът е, има сериозен и противоречив отзвук. Съдържанието му е изключително важно. Освен това, Amnesty International разгледа по-подробно в светлината на този доклад връзките между европейски държави членки и, и ЦРУ е, в противодействието на тероризма. Госпожа Хол е, от Amnesty International е тук е, и ще ни осведоми за това. За мен е голямо удоволствие да приветствам колегата Куя Карлос, господин Куя, преди коледа вие се обърнахте към госпожа Агилар, председателка на Комисията по правата и свободите, и към мен с идеята Европейският парламент да се, да се върне на доклада ФАДА от, от миналия парламент. Вие тогава бяхте председател на комисията за разследване по този доклад. В писмото си вие споменавате, че наскоро направените разкрития от Wikileaks е поредно основание да, да се провери информацията, която е предоставена на Европейския парламент и на Съветната комисия и, и да се види дали има някакво несъответствие между онова, което наистина е текло като информация и онова, което е, е било подадено на парламент. Е, трябва да ви кажа, че тук е, е нашата подкомисия е, е, е най-безопасното, ако щете място, откровено да се говори по тези въпроси, е, е, без да се съобразяваме е, е, с, когото и да било. Моля първо професор Новак да вземе думата е, и да направи своето изложение. Много е добре, с удоволствие ви съобщавам, че имаме време, тъй че възползвайте се изцяло от него. Господин Новак. Yeah, many thanks. Um, and I, I should like to stress at the outset that I, I was... Благодаря. Да, действително. Имам да кажа много неща. От 6 години съм специален докладчик по изтезанията и съм много благодарен за начина по който работим заедно и с вашата подкомисия и с всички институции на Европейския съюз. Радвам се, че можем да работим заедно, особено а, а, по отношение на разследванията на тайните задържания и тайните полети. Е разследване, което се основа на предходни е, разследвания, е, проведени от Съвета на Европа и Европейския парламент. Проучването бе направено от Мартин Чейни, специален докладчик по мерките срещу тероризма от мен и от две работни групи. По произволните задържания и по принудителните е, изчезвания. Това означава, че трябва да работим заедно. опитът ни показва, че трябва да изготвяме и докладите заедно. И що се отнася до произволното задържане и принудителното изчезване, това са мерки, които водят много често до насилие. При подготовката на този доклад винаги е, сме е, вземали е, предвид и глобалната война срещу тероризма, но и поведенията на Русия, Китайна, Шри-Ланка и прочие и програмата за тайните задържания. успяхме да получим някакво сътрудничество и някои отговори от е, доста държави. 66 държави като цяло е, успяха е, се уточни, че са участвали в подобни практики. В своето изложение ще говоря последните основни теми. Първо, какво по-конкретно е тайното съдържане, какви е, са методите на разположение е, и накрая какви препоръки могат да се направят, като се има предвид, че е, моята работа по този въпрос приключи миналата година. Какво е тайно задържане? Това е отнемане на свободата на дадено лице, което се задържа или в тайно място за задържане, или пък е, в официално признато място за задържане, като Гонтана Мобей, където обаче тайно задържаните са били държани в таен арест. Така че ам, трябва да се уточни, че тук не се занимаваме само с неофициалните арести. Второ, при тайното задържане се отнема правото на задържания да установи връзка с външния свят, с семейството, с адвоката си и прочие. И на трето място, в повечето случаи, ръководителите на съответното място за задържане отричат присъствието на този човек. Всичко това в въпросния център. Всичко това доближава а, тайното а, задържане до идеята до понятието за принудително изчезване. Оказва се, че тайното задържане е много широко разпространено. и трябва да се има предвид, че принудителното задържане се смята за принудителното изчезване се смята за престъпление срещу човечеството. Освен това, трябва да се има предвид, че самото не като такова може да представлява вид изтезание или малтретиране, особено когато периодът му е, е твърде дълъг. И е, това е изтезание и за жертвата, и за семейството, защото последиците от това задържане са сравними с последици от малтретиране или е, изтезание. И това се потвърждава и от Европейски съд по правата на човека, и от е, между Американския съд и от други институции. Освен това, задържаният е напълно безсилен срещу онези, които са го задържали. А, той много добре знае, че дори ако бъде изтезаван и убит, никой няма да разбере за това. Проучването покри 66 държави, 44 от тях дадоха отговор на много подобен, подробен въпросник, но а, не винаги получавахме отговор на всички въпроси, особено на по-сложните. И а, не всички правителства взеха решение да отговорят на всички въпроси. Освен това, проведохме интервюта с 30 бивши е, задържани в тайни центрове за задържане в най-разнообразни страни. Опитахме се да намерим, освен това, и цялата информация, която е публично на, достъпна, всичко, което е било разкрито пред обществеността. И се свързахме и с експерти по този въпрос, за да съберем максимално количество информация. Включихме обаче само експерти, за които имаше. извинете, включихме само доказателства, които сметнахме за достатъчно достоверни твърдения. Достатъчно достоверни, за да заслужават подробно разследване. Разбира се, от правна гледна точка е безспорно, че тайното задържане е нарушение на правата на човека и на международното хуманитарно право, особено там, където има зони на военни конфликти и страни, в които положението е такова, като в Афганистан, например. Тайното задържане не е нещо ново. има го от години. Спомнете си 70-те и 80-те години в Южна Америка. Но то е, отново стана много актуално и се промени а, с така наречената война срещу тероризма, провеждана от а, е, Съединените щати и с а, е, факта, че ЦРУ си сътрудничеше с много а, други а, служби по света за да осигури международно сътрудничество в тайното съдържане. Събрахме много информация и а, през март а, а, представихме а, доклада през а, в Женева а, като най-големи протести срещу него възникнаха от страна на ислямските държави, особено Пакистан и Руската федерация, но не и Съединените щати. По това време на тази конференция в Женева, Съединените щати се показаха готови да сътрудничат. През юни обаче на следващото заседание е, проведохме е, подробен диалог, е, но тогава Съединените щати ни обвиниха за това, че изобщо сме провели това проучване и за това, че сме надхвърлили мандата си. Върху това се съсредоточи дискусията, не върху конкретните случаи. Що се отнася до извършителите, те най-често остават безнаказани. Аз лично не знам нито един случай, в който извършителите на тайните съдържания да са били съдени. Виждате страните, в е, жълто виждате страните, които са се занимавали с тайни задържания в контекста на войната срещу тероризма на администрацията на президента Буш. Виждате и страните, които са сътрудничили при тайните задържания, осъществявали са като посредници тайни задържания за ЦРУ. И виждате страни, които са имали информация, но не са я разпространили. Тук са включени и европейски страни. Виждате и страните, които продължават да задържат терористи. Когато говоря за задържане чрез посредник, the phenomenon of uh, extraordinary rendition, uh, which... Особено във връзка с така нареченото извънредно прехвърляне на задържани лица, което в най-голямата част от случаите нарушава правилата на международното право Говорим за случаи, в които правителството използват собствените си а, центрове за задържане, но ги предоставят на ЦРУ. Йордания е класически пример за това. Там има а, такива центрове, също така Египет, Сирия, Марокко, Пакистан, Етиопия, Джибути, Узбекистан и други. Това са все страни, в които ЦРУ е разпитвало за подозрени в тероризъм лица в центрове за задържане, които са били собственост, центрове на съответната държава, които са били обаче напълно предадени в ръцете на ЦРО за управление. Също така са използвани полети за тайно прехвърляне, полети, които са кацали и презреждали в много европейски летища. Има също така случаи на краткосрочно личаване на свобода на лица, преди те да бъдат предадени на ЦРУ. Знаем случаите в Швеция. Господин Ал Гиза и господин Ал Джери са задържани за кратко преди да бъдат прехвърлени. Знаем случаите е, в Италия, отвличането от проведено от ЦРУ в Милано и други случаи. Знаем и много случаи, в които отвличането е било прикрито от страна на местните власти. А сега, какво се случва в Европейския съюз? Нищо ново. А, знаем, че такива неща се случват, но събрахме доста допълнителна информация, която ни даде възможност а, да подчертаем вредността на предварителните заключения, а именно имало е тайн център за е, задържане на ЦРУ в Полша, близо до Стария Кейкути. Знаем, че е имало поне 8 а, е, много ценни за ЦРУ задържани, които са държани там през, а, е, между 2003 и 2005 година. А, знаем една от жертвите, господин Абд Ал-Рахим от Алжир – във връзка с терористичната атака от 2000, 2000 година. Идентифицирани са и двама души, които са го изтезавали в Полша. А, пълните им имена не са разкрити. Първите им имена са Алберт и Майк. Американски военнослужащи, които са го изтезавали. Също така, господин Абу Зубайдах е, е поискал да бъде официално признат за жертва и е, току-що научих, че той в крайна сметка е бил е, признат, така че той е втората официално е, идентифицирана жертва на тайните задържания в Польша. Що се отнася до господин Алрахим Ална Ал-Нашири, класически случай бил е преместван от Тайланд до, към, в Польша, после в Италия, после в Марокко, Гуантанамо, после пак Марокко и през 2006 година в крайна сметка изпратен в Гуантанамо, Бей и все още не е известно след Гуантанамо къде се намира? Един от а, възможните варианти е да се намира в Йордания, в затвора Ал Джафа. Аз бях наскоро в този затвор. А, той се намира в Йорданската пустиня и има а, доста силни признаци за това, че този затвор много вероятно се използва от ЦРУ. Що се отнася до Румъния, и там е, има сътрудничество, е, има е, полети, които са кацали на летища в Румъния. Твърди се, че в Полша е, центъра за задържане се наричал Кварц. Е, е, неофициалното му име, кодовото му име. Центъра в Румъния се наричал Bright Light. И това е бил един малък арест в Букурещ с 6 килии. В Литва през 2004 година тя също се включва в програмата за тайни задържания и е, прехвърляния. В Ездаческата академия в Антавилияй е, е била сградата за задържане. Знаем, че е имало поне два полета които е, са минали през Вилнюс. Започнало е проучване на случая. Миналата седмица той е закрито поради, е, както се твърди, липса на доказателства, а докато според нашата информация доказателствата е, са на лице. Няма да навлизам в, в всички подробности. Тук е, много добре е, знаем, че за да се предотвратят тайните съдържания, трябва много добре да действат и международните съдилища, и там, където има събрана достатъчно добра информация, която да дава основание за проучвания и за разследвания. Тези разследвания трябва да се проведат от компетентните е, власти и извършителите да бъдат осъдени. А жертвите на тайно задържане и изтезание трябва да получат адекватна компенсация във връзка с международно с конвенцията срещу изтезанията на ООН, както и допълнителния протокол към конвенцията срещу изтезанията, който може да е много ефективен начин за предотвратяване на тайното задържане. И накрая искам да ви обърна внимание на един проект Атлас на изтезанията, който се изготвя от моя институт в Виена във връзка с моята работа като специален докладчик по изтезанията и във връзка с Европейската инициатива за демокрация и права на човека. Нашият доклад е доста подробен. Има много информация за арестите и за лицата, които са били държани там. И а, можете на вебсайта да разгледате цялата информация. Виждате а, картата с стрелките на всяка една е, тръка можете да кликнете и да получите допълнителна информация, какъв е центъра, кой е бил задържан там и е, допълнителни линкове към още информация. Това е добър начин, е, за да получите подробна информация. Така че, ако се интересувате, моля, посетете уебсайта на изготвени от нас пласт на изтезанията. Благодаря много. Indeed, Благодаря много, професор Новак. Много е интересно. Ам, е, ин... to... виждаме и международните норми за тайното задържане. Виждаме и, че извършителите остават безнаказани. А сега давам думата на Джулия Хол юрист, който се занимава с правата на човека и който е изготвил важен доклад за Amnesty International. Имате думата, госпожо Хо. Thank you very much. First, I'd like to thank Chairwoman Hatala for inviting Amnesty International to... Започвам с това, че ще ви благодаря, че поканихте Amnesty International. To uh, thank Manfred Novak for his благодаря на господин Манфред Новак за ролята му като докладчик на ООН по изтезанията и за цялата, цялото му сътрудничество с Amnesty International по въпросите за <clears throat> изтезанията и извънредните предавания и незаконните задържания. Сега ще ви представя първо контекста, в който сме работили от страна на Амнести, но също така и на ниво парламент. Ще ви представя също така ситуацията в различни държави. Разбира се, няма да навлизам в подробности на определени случаи, но ще ви кажа какво се случва в Европа във връзка с задължението за отчитане. В САЩ, например, няма никаква отговорност по въпроса за тайните задържания и изварени предавания на затворници. Докато в Европа днес това е актуален въпрос, придобива все по-сериозно значение и действително нещата са се задвижили в Европа и трябва да се възползваме от тази динамика, защото сме е, на кръстопът в случая. Накратко ще е, говоря и за случая Wikileaks. Мисля, че тези последни месеци много неща се случиха и се налага наистина да разберем, че е, от отчитането е нещо много важно. Заслужава си в този контекст и в тази гнимаке именно да говорим за случаите Wikileaks. Така че с удоволствие се обръщам към тази подкомисия и другите комисии, които участват в днешната среща. Три междуправителствени доклада, изключително надежни, се занимават с незаконните задържания и извънредните предавания. Първият доклад е от 2006-2007 Дик Марти, след това доклада ДИП и трети доклад – който е доклада на ООН за а, тайните задържания. Приветстваме тези доклади. Натрупват се доказателства с, в хода на разследванията и вече никой не се съмнява, че, действи, че действително се извършват а, такива тайни задържания. Да, има доказателства и е много важно да разберем, че се провеждат подробни разследвания, и че те засягат нарушаването на правата на човека в рамките на тези извършени нарушения. Казах ви, че правната отговорност на заподозрените лица в САЩ изобщо не е поставена, докато в Европа нещата се промениха на правителствено равнище, но резултат няма или няма кой знае какъв. Аз правя препоръки и точно защото мисля, че има още много работа, смятам, че тези три доклада не трябва да се разглеждат като а, завършък на извървяния път. Знаете, че подобна работа понякога има нужда от десетилетия, за да стигне до някакъв резултат трябва цялата общност на правистите, на неправителствените организации да издигне достатъчен глас пред институциите. И всъщност моето послание днес е точно това. Не сме приключили и ще продължаваме да чуваме за такива явления и имаме още много работа. Това, което е много важно, в областта именно на задължението да се търси сметка е следното, че не става въпрос да се търси непременно отговорност от различните правителства. За всеки случай, за който ще говоря, има човек, има някой, който е издигнал глас и който е един вид герой за да може действително да се осветли определения случай. Аз ще ви говоря малко по-дълго, отколкото професор Новак. Действително някои неща ще съвпаднат с това, което той ви каза, но ще говоря и за други държави, за които той не говори. Започвам с Германия. Знаете, че в Германия имаше парламентарна комисия, парламентарно разследване, продължаващо няколко години, с десетки свидетели, по въпроса за изварените предавания на лица и разпити на лица в чужбина от е, специалните служби в Германия и специално за участието на Германия в тази война срещу тероризма. Е, германските депутати отбелязват, че всъщност германските власти не са достатъчно готови да сътрудничат и парламентарното разследване приключва в момента, в който Конституционният съд издава решението си, с което твърди, че правителството нарушава Конституцията, като не сътрудничи достатъчно с парламента. Доклада на разследването е публикуван, но освобождава изцяло от отговорност всички заподозрени лица. За Amnesty International основният въпрос, който остава за политическия пейзаж в Германия е каква, каква, какви ще бъдат последиците от решението на Конституционния съд. След като надзорния орган за всички специални служби, за всички правителствени служби И именно той и защо в крайна сметка тяхното решение остава без никакви последици. Какъв е, е правда решение? Това е основният въпрос, който ни интересува за Германия. Знам, че в разследването на господин Новак се говори и за Германия, именно защото Германия участвала в е, тайното задържане на господин Замар в Сирия. Нашата надежда е тези въпроси, свързани с Германия, да продължават да бъдат актуални и да не бъдат забравени. Не трябва да се забравят също така събитията в Италия, преследването на Ван Труа. Съдебното разследване е също американския гражданин Ван Труа от прокуратурата в Милано. Както знаете, Ван Труа и агент на ЦРУ участвал в ареста на господин Омар в Сирия. Присъдата е от ноември 2009 година и това е единствената присъда, която изобщо някога е била произнасена срещу лице или лица, участвали в изварени предавания на, затвор... на затворници. Това, което е интересно обаче, че не става въпрос за присъда за изварено предаване или за изтезания, а само за отвличане. Ние приветстваме, разбира се, тази присъда, която се отнася и до двама италиански агенти, но не става въпрос за присъда по международни престъпления, като насилствено изчезване или изтезание. През декември 2010, т.е. съвсем наскоро, осъждането на тези американски и италиански агенти се потвърждава на апелативна инстанция с още по-тежки присъди, И става въпрос за висши италиански чиновници, които обаче се отхвърлят. Присъдите за тях се отхвърлят. Тези въпроси всъщност са в областта на държавната тайна. Те интересуват и професор е, Новак. И това са критични въпроси, които са препятствия пред нас и пред изобщо задължението за е, хвърляне на светлина върху всички тези явления. През лятото ще излезе нов доклад по тези въпроси. Това, което установяваме е, че хората, които са най-високо в иерархията, тези, които са с най-висок ранг, се считат за е, хора извън всякаква отговорност, а всъщност те взимат стратегическите решения. А те никога не се преследват. Трябва да се разбере ясно, че правителствата не могат, съгласно международното право в областта на правата на човека, не могат да продължават да защитават военните си служби и високо поставените си служители – защото по никакъв начин не могат да бъдат оправдавани такива действия за незаконно предаване на затворници, на изтезания и на тайно задържане. Господин Новак вече сподели какви са неговите усещания, когато прокурора в Вилнюс приключи разследването, провеждано от правителството срещу три държавни служители. Това действително е сериозно разочарование за Amnesty International също, защото съвсем наскоро и Amnesty International имаше среща по този въпрос. И разбрахме, че в мандата е имало възможност наистина да се разширят нарушенията, за да могат те да бъдат включени и в областта на правата на човека. И имахме наистина добра надежда, че ще има резултат и за съжаление обаче стигнахме до това закриване на разследването. Поиска се продължаване на разследването. Изпратихме писмо до прокурора, като предадохме данни за конкретни два полета – при които се е извършило такова изварено предаване. Тъй като разследването отначало се отнасяше само до съвсем определени ограничени явления или факти, ние се надявахме, че ще можем чрез определен натиск и от наша страна, и от страна на комисията, че е, литовското правителство наистина ще направи нещо във връзка с Македония, знаете, че става въпрос за 2003 година за ливански е, жител, ливански гражданин, който е задържан там 23 дни в един хотел, преди да бъде прехвърлен на друго място. Става въпрос за господин Масри. Господин Масри действително е ключово лице в целия този свят на е, изтезанията, незаконните, извънредните предавания и тайните задържания. В неговия случай наистина може да се повдигне обвинение по всички тези състави, по всички тези нарушения. Този случай е бил повдигнат и в германското разследване. Днес господин Мастри е идентифициран като жертва – по всички състави на тези нарушения, но за съжаление няма никакъв резултат. И с известно удовлетворение разбрахме, че миналата година делото му е допуснато в е, Съда по правата на човека и от страна на властите в Македония. Припомням, че Македония е кандидат за Европейския съюз, но за сега техните власти е, отказват да сътрудничат и се надяваме, че ще си променят мнението и че ще участват в процеса пред е, Съда по правата на човека. Господин Масри, както и едно лице от Канада, представляват наистина емблематични фигури за всичко това, което нас ни интересува и за това, в което опрекваме редица европейски правителства. Господин Новак говори също така и за Полша. Полша е една от европейските държави, в които наистина се провежда задълбочено разследване. Става въпрос за две лица – Днес какво е интересното в тези случаи? В рамките на това полско разследване за тайните центрове за задържане, разполагаме с мемуарите на Джордж Буш, който по време на публикуването миналата година призна някои неща във връзка с тези две лица. Така че по известен начин може да се каже, че изтезанието е било разрешено от тогавашния американски президент и по този повод се поиска дори откриване на съдебно производство срещу господин Буш възоснова на неговата декларация, тъй като той призна, че е приел изтезанието. И трябва да се види действително как ще реагират полските власти възоснова на това искане. Сега обръщам ви внимание върху Румъния. Румъния е много интересен случай, защото тя не се поддава изобщо на натиска на Европейския съюз, на неправителствени организации, на съвета на Европа или което и да било правителство. Румъния винаги е отричала, че е участвала по какъвто и да било начин в тайните задържания или в измерените предавания чрез полетите на ЦРУ, въпреки натрупването на сериозни доказателства, които се откриват в доклада. Абсолютно неприемливо е това, че румънските власти продължават да отричат участието в тези деяния. Мисля, че днес е много важно всички ние, които се опитваме да постигнем някакъв напредък в тази област, да продължим натиска пред румънските власти, за да поемат отговорността си. И няколко думи за Швеция и за шведските власти във връзка с Алзира и Адзауи. Шведските власти са предприели мерки за действително обещетение – това днес е официалната позиция на шведското правителство. И не става въпрос само за финансово обещетение. Тези две лица са получили сериозни суми, но е, тяхното действие трябва да стигне по-далеч и отвъд финансовото обещетение. Трябва да има гаранции за това, че такива неща не могат да се възпроизведат, не могат да се повторят. И за съжаление обаче шведските власти не стигнаха толкова далеч. За всички нас, които работим по тези въпроси и които искаме да има правосъдие, е много важно да се разбере, че не става въпрос само за компенсиране и за обещетение – и за случая, например, с господина Хар, който наистина получи сериозни суми в Канада, както и за случая в Швеция, въпросът е морален, достатъчно ли е? Но и не е само морален въпрос. Въпросът е и правен. Тези лица заслужават повече. И сега ще приключа с Обединеното кралство, а след това ще направя други заключения. От 2004 година Призоваваме властите в Обединеното кралство да проведат задълбочено разследване във връзка с евентуалното съучастие на техните власти в изтезания на лица, които са предадени по-късно извънредно. От 2004 непрекъснато отправяме този призив и наскоро се срещнахме с Дейвид Камерон който обеща действително, че ще има такова разследване по тези твърдения. Така че сме оптимистично настроени, но все пак оставаме предпазливи. Надяваме се, че ще има разследване в Великобритания и че то ще бъде образцово. Всичко това се изисква от самата Европейска конвенция по правата на човека – Какви са задълженията за разпространяване на информация? Каква е рамката? Какъв е мандата, който трябва да се спази? Мисля, че това разследване в Великобритания е съвсем в началото в момента, но то ще бъде повод за нас да уредим рамката на този вид производство и да го обясним по-добре. И така гласа на правозащитниците ще се чуе малко по-добре. Док... Нашия докладчик ще се е, обърне след няколко дни към е, панела, който ще се занимава именно с е, процедурните въпроси по такива производства. Разбира се, случаите от му са най- известни, но не трябва да забравяме и гражданите на Бангладеш, случаите в Пакистан и работата на Human Rights Watch. Още веднъж ще кажа, че сме на първоначалния етап на това разследване на Великобритания и сега е много важно да окажем натиск върху властите в Обединеното кралство, за да има наистина ясно задължение за отчетност. И ако трябва да има наказателно производство, да няма никакъв начин то да бъде спряно. И сега, какво трябва да направим от тук нататък? Точно тук ще говоря за Wikileaks. За всички нас, които работим от години по тези въпроси, Както и господин Нова каза, Wikileaks не ни разкри нищо ново. В случая ставаше въпрос за това да се даде малко повече гласност на всички онези, които до сега е, са разкривали някои факти и деяния, но не са се чували. Така че в крайна сметка е, Wikileaks засили доверието в нас. Аз, разбира се, не заемам в случая позиция по е, поведението на различни правителства. Confirmation that it was true. Um, От известно време неправителствените организации се опитваха наистина да разкрият някои неща и в крайна сметка Wikileaks ги разкри сега. Всъщност, какво правим в момента? Ние искаме да, да се правят разследвания. Европейската комисия ни казва, че действително ще действа, че ще изпрати писма до литовското правителство, до полското правителство. Но мисля, че това, което трябва да направим е наистина да искаме за откриването на производства, да искаме разследвания. Призовахме комисията Либе, заедно с комисията Друа, да отговори на заключението на докладите. Но за съжаление нямаше резултат. Днес се изразявам от името на Amnesty International и мисля, че всички неправителствени организации ще се присъединят към нея. Сега очакваме нов доклад. Нов доклад, който да проистече от първия. Чухте презентацията на професор Новак, чухте и моята презентация, разбрахте, че има и нови факти, но тези факти трябва да бъдат потвърдени. Нещата са се задвижили от последния доклад и сега вече трябва да се окаже натиск, но на различни места. Цялата тази информация трябва да се събере в един единствен документ и по тази причина, ако се създаде комисия и се назначи докладчик, трябва да има съответен ресурс, за да може да се проведат нови разследвания, като целите са именно да се попълнят пропуските – пропуски, които вече сме идентифицирани. Например, за тайните центрове за задържане в Литва. Има доста проекти за изследвания, проучвания, защото Литва не бе цитирана в първите доклади. Литва фигурира в доклада на ООН за тайното задържане, но това, този доклад беше предназначен за медиите. Така че ето това е нова област за разследване за нас. Това е основното ми искане да има специален докладчик, да има ресурс, да се направи нова комисия, за да може наистина всички важни доклади, които до сега са били публикувани, да могат да продължат действието си по някакъв начин. За държавите, които цитирах, разбира се, списъка не е изчерпателен, за тях парламент да се свърже с съответните правителства. И за всяко едно твърдение или за подозрение, за всеки един случай да има независимо разследване, за да може да се определи каква е истината и за да може да има правосъдие. Благодаря. We can give applause to both Mr. Novak and, and Mrs. Hall at once. А, нека благодарим а, е, и, и на двамата наши докладчици, и на господин Новак, и на госпожа Хол. Преди да дам думата на други колеги, за мен е удоволствие да а, е, а, е, дам думата на колегата Куя, а, бивш председател на комисията, на анкетната комисия, да вземе думата. проблем. Благодаря, госпожа председател. Аз бих искал да отдам дължимото на усилията на професор Новак в качеството му на специален докладчик на ОНЕ за изтезанията. Благодаря му за направеното тук изложение. Благодаря и на Джулия, на госпожа Хол за доклада от името на Amnesty International. Amnesty International е, е, изработи много важен документ, е, обобщавайки информацията по много от случаите, които също, които и ние разследвахме. А и сведенията, които ни представиха професор Новак и Джулия, са доказателство за нещо, за което не можем да си затваряме очите. А именно, че е, има е, обем от информация, наред с събраната от нас, от Европейския парламент. Допълнителна информация. Съгласен съм с всичко, което е, прозвуча тук. Е, тайните центрове за задържане – са чисто и просто черна дупка. Там, там всичко може да стане и, и, и е, определено да, да се нарушават правата на човека. И както ни припомни професор Новак, тези тайни центрове за е, задържане е, осигуряват пълна безнаказаност и е, изолиране на задържаните лица от външния свят до степен на, на, на тяхното безследно изчезване практически. И съответно ние, правозащитниците в Европа, се гордеем със своите постижения, това число Хартата за основните права и свободи, и при това не бихме могли да допускаме подобна практика в днешно време. Знаете ли, Сабонският договор прогласи хартата за правата и свободите като неразделна част от себе си, така че Как гледаме ние на тези неща? От две различни гледни точки. От една страна, ако ще, създаде, ще се създаде комисия за истината, която да разследва случилото се, и то наистина ще трябва да се хвърли най-силна светлина върху, върху, върху е, е, тази тайна практика е, в миналото. Но това от една страна. Далеч по-важно от погледа назад към миналото е погледа напред. Към бъдещето. Така че да предотвратим подобна практика в бъдеще. Трябва да е, си даваме сметка, че е, е, разбира се, невъзможно да бъдат избегнати всички грешки. Край на краищата човешко е да се греши. Но наш дълг е да се постараем всячески е, да възпрепятстваме повторението на такива грешки. Ето в този, в този дух са изработени нашите препоръки. Е, в отговор на въпроса зададен от Джулия, какво може да направи Европейският парламент? Европейският парламент не може да забрави онова, което вече е казал. Е, трябва да актуализира е, своята е, позиция в светлината на новата информация, която, която е на лице. Трябва да, да, да се върнем назад към казаното от нас и в светлината на тези нови сведения да, да актуализираме позицията си. Така че правителствата на държавите членки на Европейския съюз е, сериозно да е, е, се върнат отново на препоръките от 2007 година и да отчитат изпълнението им. Разбира се, ние никого не можем да задължим, можем само да препоръчаме, но във всеки случай е, е нужно да направим равносметка послушали, е, е, е, слушали ли са се държавите членки в нашите препоръки и ако не, мисля, сме в пълното си право да ги попитаме защо. Благодаря. А сега бих искала да дам думата на други колеги. Трима са се записали по настоящем. Госпожа Лохмилер, госпожа Гомис и господин Таварес, госпожа Лътфърд, Долски, Спрепол следва. Госпожа Лапила. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски. Благодаря и, и на двамата ни докладчици, на двамата ни гости. Те ни предоставиха много богата информация. Преди да пристъпя към изказването си, бих искал да кажа, че в Германия действат две анкетни комисии, е, но е, резултатите от тяхната работа не намериха кой знае какъв обществен отзвук. За нас, политиците, е много важно е, да потърсим признанието, обратната информация от официалните органи. В никакъв случай въпросът не може да се политизира. Различните следствени е, служби, анкетни комисии е, е, в Германия в своята работа не, не дават кой знае какво, когато констатациите им сочат така да се каже, с пръст една или друга политическа сила. Тоест, когато въпросът се е, партизира, е, нищо, нищо конкретно не може да, да се направи за подобряване на е, положението. Но лека по лека се оформя едно обществено мнозинство, едно обществено мнение и, и, и средите на основните политически партии в това число, подкрепа на идеята, че такива случаи не могат да се политизират, че, че е, е, те трябва да, да бъдат разглеждани и решавани е, в интерес на цялото общество. В това число не, незаконното задържане, колкото и временно да е то. Това е, това е напълно неприемливо. Твърди се, че в някои изключителни случаи е, постигнатите от е, Европа права могат да бъдат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 Е, знаете, е, е, ръководството на тайните служби кращата понякога отказват да съдействат. Имаше един такъв случай на изтезание на, на, на, на един човек. Тайните служби направиха своите констатации. Е, имаше съответно веществени доказателства за това, че лицето е подложено на изтезание, обаче ръководството, шапката, просто си затвори очите. Е, тук представителката на Amnesty International ни каза, е, че, разбира се, по, по своя правилник по своята мисия. Тайните служби не се занимават с изтезания, обаче това не пречи в конкретни случаи дори собствените им вътрешни правилници да бъдат нарушавани. И а, във всеки случай, когато някой а, прекрачи границата, когато превиши правомощията си, то, той следва да бъде подвеждан под отговорност. Ако се създаде една, една комисия, както се предложи тук, комисия за, за истината, е, тя определено би, би могла да, да се занимае с, с тези случаи и наистина накрая да се стигне до е, уличаване на, на виновните. В началото е, професор Новък говори за, за, за центровете за е, задържане, които са извън Европейския съюз. Не, не, не само в Европейския е, съюз. Една от анкетните комисии в Германия констатира, че е имало германски служби, които е, са е, ръководили и в всеки случай упражнявали е, контрол върху тези центрове за държане извън Европейския съюз и в тези центрове за държане също са били малтретирани е, лица. Европа не може обаче да се въздържи от позиция в такъв случай, защото има, има своето присъствие в тези други части на света, това число е, със свои въоръжени контингенти. Професор Новак, вие е, говорихте за, за разпространеността на, на практиката на, на изтезания. Е, наистина шокиращо беше това, което ни казахте. Европейският съюз трябва да засили борбата си е, с това явление. Европейският съюз е, изигра решаваща роля за е, премахването на смъртното наказание и в Европа, и, и по света. И, и по въпроса за, за изтезанията трябва да се подходи по същия начин. Ако Европейският съюз наистина би засилил, би активизирал своите усилия навсякъде по света – освен това, е, често се, се чува, че е, е, препоръките, идеите на Amnesty International за създаването на, на комисия с, с докладчик си, си струват вниманието и аз се присъединявам към тези гласове. Благодаря ви, госпожа Лохбила. Госпожа Гомес. Uh, благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на професор Новак и на госпожа Джулия Хол за важните сведения, които ни предоставиха, а и за цялостната им дейност, като е толкова важна наистина за почтеността, за, за ценностната система на Европейския съюз. За Германия и за определението на Конституционния е, съд на Германия, което е останало без последици. Не е ли иронично, че като е, се стигне, е, като се говори за економическа е, криза ни принуждава да вземаме някакви решения. Общественото мнение в Германия се позовава на германската конституция в това отношение. От друга страна, е, самия Бундестаг, изпълнителната власт Германия, обръща гръб на германската конституция. Това е скандално. И тук не става въпрос единствено за правата на човека, за изтезанията, за тайното задържане. Е, практика, в която са замесени и, и, и е, е, органи от Европейския съюз, нещата в крайна края ще се свеждат до пътя, по който е тръгнал или по който не е тръгнал Европейския съюз. Португалия, е, е, е разбира се, аз не мога да, да не се спра на този случай, както каза госпожа Хол, публикуваните сведения от Wikileaks е, наистина е, бяха полезни, поради това, че е, засилиха доверието на обществеността в нас, в тези, които от, от години говорим за това, че държавата се опитва да прикрие информация. И а, публикуваното в Wikileaks за Португалия сочи, че през 2006 година, още през септември 2006 година, по време когато разследването от страна на нашия, на, на Европейския парламент вече е в ход, три дена след като тогавашният външен министр на Португалия бе призован в парламента на Португалия да докладва и тази информация се предвиждаше след това да, да бъде подадена на Европейския парламент. Три дена по-рано евро... Е, американският е, посланник е, официално е поискал от външния ни министр разрешение за използване на база на португалска територия за репатрирането на лица задържани в Гвантанамо. Значи, тук не става въпрос за хора, които е, е, щяло да бъдат освободени от Гуантанамо и, и да бъдат заселени. По-късно и Португалия предложи на администрацията на Обама да, да приеме такива лица, за да се закрие е, затвора или, или лагера в Гуантанамо. Става въпрос за хора, които са, са връщани е, е, в рамките на тайните операции по, по задържането им. И, и до ден днешен не знаем дали е, нашите власти в Португалия са се съгласили с тази молба е, на САЩ или не. Е, информацията в Wikileaks е, твърди, че Португалия се е съгласила. Португалското правителство отрича, твърдейки, че е поискало гама да бъдат изтезавани лицата и така нататък. Но, но, но не е ясно. Ето, ето и това трябва да се разследва те първа. Но, но знаете, не е лесно. Е, е, Външното министерство на Португалия не ни дава достъп до, до необходимата информация. И когато нашият е, парламент реши да не проведе разследване, независимо от излязлата наяви информация, независимо от това, че, че бе извадена на бял свят много интересна и тревожна информация, е, е достатъчно показател. И нашия парламент реши да, да, да отложи въпроса, да се занимае с него по-късно, евентуално. А, е, въпреки, както казах, доста тревожната информация, а, е, изровена от а, е, прокуратурата. Опасявам се, че е подходено по политическа целесообразност. Не е нужно да казвам повече. Бих искала обаче да ви напомня. On so-called CIA flights. Everybody was talking about CIA flights. Е, тук всички говориха, знаете, и парламента говориха за полетите, е, организирани от ЦРУ. И за това имаше, разбира се, данни от управлението на ръководство на въздушното движение. Но, какво да кажем за граждански полети? Е, които са използвани от ЦРУ за, е, как се казва, да бъдат довеждани лицата. Но, към края на, на нашата анкета, мисля, ни започнахме през март 2006 година, към, към края, значи декември 2006 година, аз успях да получа списък на полетите до и от Гуантанамо, сред които нямаше само граждански полети. Всъщност повечето от полетите бяха военни. И това е списък, е, който аз бях поискал още от самото начало. Още през март 2006 година е, бях отправила писмено искане до португалското правителство. Не, много е просто, като изваждате картата, виждате Гуантанамо, виждате Португалия. И а, е, нали, португалската военно-въздушна база е в средата на, на маршрутите, примерно между Близкия и Средния изток и, и, и Гуантанамо. Е, Португалия е член на НАТО и, и е, така уместно е да се провери тази информация, дали съответната португалска военно-въздушна база е приемала такива полети. И аз още през март поисках е, информация за такива полети е, с крайно местоназначение Гуантанамо. Не получихме тази информация. А аз писменно я бях поискала. И когато делегацията на Европейския парламент отиде в Португалия, Португалия през декември 2006 година, аз цял ден настоявах на, в разговорите с португалските власти да, да, да ми бъде предоставен този списък, е, те, е, португалските представители, отрекоха въобще да е съществувал такъв списък. Обаче, нали, е, ръководството на въздушно движение е разполагал с информацията, съставило е такъв списък по искане на предишния министр, който вече не беше на власт. Този списък не бе стигнал до португалския парламент, обаче така или иначе попадна в ръцете ми. И аз последния момент успях да вмъкна един малък абзац в доклада на, на парламент. А списъкът е крайно любопитен. Като се започне от самото начало на, на операцията в Гуантанамо, именно 11 януари 2002 година, до съставянето на списъка 26 май 2006 година. И в този списък фигурират малко, твърде малко граждански полети, много военни полети, и то не само американски, има британски, има френски, белгийски, и има и саудитски, и ковейтски военни полети. Така че е, тук е, е, нали, не става въпрос за, за закрито небе, за някои военновъздушни сили. Ами, в Португалия е, е, е, трябвало да бъде взето решение официално, да се координира, понеже тези полети не само са преминавали на, в, в португалското въздушно пространство, те са кацали в Португалия. И тази информация не може да не съществува, е, е, не може да не е документирано всичко това. Нали? Още повече, че става въпрос за Гонтанамо, което не е някаква търговска дестинация, което е лагер. Разбира се, дори, дори това, което аз направих по доклада на парламента, някак си остана без последици. И, и, и в тази връзка съм съгласна с Карло Шкуелио и с госпожа Хол. Нашият Европейският парламент трябва да продължи работата си по разследването. Трябва да, да събере парчетата от мозайката и, и да проследи изпълнението на дадените от него препоръки. И, и в тази връзка трябва да кажа препоръки не само за нарушенията, за нарушените права на човека и за обещетяването на пострадалите. Става въпрос за сигурността на нашето въздушно пространство. Всъщност, разследването, което проведах в Португалия, е, ме наведе на констатацията, че е, португалското въздушно пространство се охранява твърде зле. И тук е, не става въпрос само за, за граждански или военни полети от Съединените щати. Е, бихме могли да кажем, че португалското въздушно пространство е един разграден двор и, и ако това е така, то въздушното пространство на целия Европейски съюз е уязвимо. И накрая бих искала да, да помоля нашите докладчици да, да ги попитам за, за нещо. Е, пак по един въпрос, който, на който аз се натъкнах и, и пак констатациите ми останаха без последици. Това, това е крайно обесърчаващо, между другото. С моите сътрудници е, е, прахосахме толкова много време, не ни дадоха, разбира се, окончателно достъп до цялата информация. Но, както казах, е, е, нашият Европейският парламент трябва да продължи своята, е, своето разследване. Та въпросът ми е за използването на плавателни съдове, на кораби, за тайно задържане в открити води. Дадох на португалската главна прокуратура информация от източник, който твърди, че американската страна е направила постъпки за използване на плавателни съдове. Знаем, че е, във връзка с така наречените австралийски талибани е прилагана тази практика. Лица са били разпитвани на борда на, на американски е, военни кораби. Много е важно, според мен, това. А така и не му обърнахме внимание и съм е, сигурна, че е, разследването в тази посока в още по-голяма степен ще уличи държави от Европа. Значи, дадох на, на португалската прокуратура информация за искане от американската страна, е, адресирано до Португалия. Португалия е, е разработила съответните служби на Португалия са изработили правно становище е, по този въпрос. Португалската прокуратура обаче отново си затвори очите. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Е, е, мисля, че вашето изказване беше много интересно. И все пак ми се ще останалите пет-шестима записали се за изказване да бъдат по-кратки, за да дадем възможност на гостите ни да ни отговорят. И все пак благодаря ви. Вие наистина казахте много интересни неща. Ще дам думата на баронеса Латва. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, yes, I'm very pleased that we're having... Uh... Благодаря много, госпожо председател. Да, действително много се радвам, че можем да проведем това изслушване. Uh, аз участвах в проучването на Европейски парламент и напълно съм съгласна с всички, които казват, че трябва да актуализираме данните, с които разполагаме и да видим какво е положението в момента. Но ако го правим, това трябва да стане заедно с националните парламенти и а, а, чрез директни връзки с националните депутати и чрез Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Това означава, че не сме използвали напълно всички възможности за работа с националните депутати. Високо уважавам работата и на Amnesty International, на Джулия, на професор Новак. но мисля, че а, нови докладчик на Европейски парламент ще има нужда от нови ресурси, нова информация, за да попълни пропуските. Ние обаче имаме и своите ограничения. Не сме съдебен орган, нямаме следователи, не разполагаме съди. Така че по-скоро ще трябва да насърчим заедно с националните си колеги провеждането на разследвания на национално ниво. И парламентарни разследвания, и съдебни разследвания. Ето, например, бихме могли да поискаме от Литва да събере доказателствата, които следва да се съберат по наказателния кодекс. Що се отнася До Великобритания много се радвам, че новото правителство а, се съгласи на такова разследване и то много бързо след стъпването си в длъжност. А, и а, през октомври 2006 година аз ръководих делегацията в Лондон, която стигна до оплакване до президента на Европейския парламент от един от министрите, тогавашните министри в Лондон, където се е, каза в неговото оплакване, а, че аз съм заявил пред медиите, а, че се намираме в, в Великобритания, а, за да проучим съучастието на Великобритания. А, да проучим въпроса за съучастието на Великобритания в тайните задържания. Той каза, че това означава, че аз вече съм си направил заключенията, преди да направя проучването, аз отговорих, че просто, когато съм казал въпроса за, съм имала предвид въпроса за това дали или не Великобритания е била съучастник. Е, както и да е, при всички положения трябва да се има предвид, че когато една. Когато властите трябва да правят разследвания за своите собствени действия, винаги а, обществеността подхожда с известен скептицизъм. И като цяло е доста сложно да се прецени как най-добре може да се направят тези проучвания. Смятам обаче, че е срамно това, че няма отчетност. Ние сме държави членки на Европейския съюз – изнасяме проповеди пред всички останали страни по света, обаче се оказва, че що се отнася до собствените ни държави членки, отчетност няма. Оказва се, че държавите членки не искат отговорност една от друга, не искат отчетност. Ето на, създали сме един съюз, но това, което се случва в Польша, Литва или Германия, сякаш никак не засяга останалите. И разбира се, и в Великобритания. Но а, ние всички сме в една лодка, така че а, всички сме засегнати. Трябва да има парламентарен контрол върху дейността на службите за сигурност и върху спазването на международното право, европейското право, международните договори както и въпроса за държавната тайна. Държавната тайна е някакво смокиново листо, с което се опитват да се е, е, прикрият е, срамни тайни. така че много се надявам, че и ние, и комисията по граждански свободи е, ще е, напредне значително по това проучване. Председателката, благодаря за тези практически предложения. Давам думата на колегата Дорскис и виждате, че добавяме хора от а, е, различни страни. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с баронеса Лотфорд за Литва и за доста притеснителните случаи там. Аз съм литовец и а, е, а, е, лично а, приемам това като а, повод за срам, а, защото проучването е прекъснато и няма никакви резултати, които да са предоставени на Amnesty International и на други проучващи. Мисля, че е напълно е необяснимо защо. Е, извинете, мисля, че е обяснимо защо Литва обаче е, така се отнася към Съединените щати. Литва се, се, се чувства като една наскоро освободена страна и нейната свобода се гарантира от НАТО но това не е извинение. Когато става дума за правата на човека, те са от първостепенно значение за целия Европейски съюз и вече е време да променим начина си на мислене. Напълно съм съгласна с колегите, които казват, че е необходимо да има отчетност. Не мисля, че тук ще разкрия нещо особено тайно, като заявя, че проблема в моята страна всички, които сте проследили е, дебатите в медиите в Литва, е, го знаят, е следният. Проблемът е, че държавна сигурност при нас дълго време действаше като държава в държавата. И а, е, е крайно време това да се разгледа като европейски проблем. Председателката благодаря много. Давам думата на господин Тавареш. Джулия Хол. I'll give you the, the time to put your, your headsets. Uh, ви дам време да сложите слушалките си. Госпожа Джулия Хол спомена въпроса за компенсациите в случаите в Швеция. Доста интересен е този въпрос. Финансовите компенсации не могат да покрият моралните изисквания за компенсации, психологическите компенсации. но може би някои все казват, неправителствените организации никога не са доволни, защото винаги има какво още да се направи. А, но в крайна сметка искането на отчетност, а, търсенето на отговорност е един от основните елементи на живота на обществото, защото иначе живеем в някакъв свят на сенки – и в е, Европа, и в другите страни, в другите западни страни като цяло. Това е впечатлението, е, което е, може да получи някой, който за първи път идва на заседание на тази комисия. Разбира се, ние има много опит, но ако за първи път идваме тук, ще ни се стори, че живеем в някакъв свят на сенките. Именно заради това министър-председателя Унгарс говореше за борбата срещу организираната престъпност, а сега тук говорим за организирана престъпност на държавно равнище. И то много добре е организирана, последователна, а не епизодична. Всички ние много добре знаем как действа системата. Не е целта ни да си сътрудничим с правителствата и да замитаме проблемите под масата. Държавно, извинете, гражданското общество може да изиграе много важна роля тук. Европейското гражданско общество трябва да бъде чуто. И така, горещо ви благодаря за всички предложения. Много от колегите ми тук в парламента настояват тези проучвания да продължат един практически въпрос. Не съм а, все още съвсем сигурен дали парламента и по-конкретно комисията Либе, е, която аз координирам, ще бъде напълно убедена, че е необходимо да се продължи работата по този въпрос. Имаме много нови колеги, които трябва те първа да убедим в това. Оказва се, че правителствата нямат желание да се задвижат в момента, а, нито съдебните системи в държавите членки. Има пълно бездействие. И е, така трябва парламентите да се намесят, да се изпълнят задачата и да настоят пред останалите власти да си свършат работата. И така приветствам е, работата на комисията ли по този въпрос, но трябва да се направи повече, е, да се е, настои проучванията да стигнат до край. Необходимо е да има специална работна група в рамките на Либе и да има вътрешно сътрудничество в парламента, за да се излезе с формално решение. И така, както казах, няма да почивам на стари лаври, ще продължа да работя напред, ще а, продължа да полагам усилия, за да може да изпълним този свой морален ангажимент. Благодаря, господин Товариш. Двама други оратори искат да се изкажат заместник председателя Земки първо и след това след двамата оратори ще дадем отново думата на гостите. Господин Земки, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Много интересен и важен дебат. И слушах и двете изказвания, и това на професор Новак, и това на госпожа Хол. И се чудех как точно да реагирам. Предполагам, че най-подходящия отговор от моя страна е следният. Първо, информацията е много потискаща, защото тук се говори за нарушение на закона и за това, че е много трудно да се установи истината в отделните държави членки. Можем обаче да разгледаме тази информация и оптимистично. Стигам до заключението, че има повод за оптимизъм въз основа на следните три причини. Първо, множество нарушения вече са били разкрити. Второ, много е важно от гледна точка на международната общност и а, от страна и от гледна точка на политиката, че много от тези случаи са били публично осъдени – накрая, на трето място, смятам, че всичко това има превентивен ефект, защото, както се вижда, след 2005 година такива очевидни нарушения на правото значително намаляват. И така, искам да ви обърна внимание на нещо, което спомена госпожа Лох Билер – тук говорим за един фундаментален въпрос. Говорим за тероризма, който е бич на 21 век. И вчера а, отново получихме добър пример за това. Онова, което се случи е, на летището в Москва, показва сериозността на проблема. Борбата срещу тероризма дава повече е, по-голямо значение на тайните служби. Хората очакват от тайните служби да могат да действат по-ефективно. Очаквате да имат по-силни правомощия. И точно тук е най-сложният въпрос. Как можем да намерим баланс? Как можем хем да се борим срещу тероризма, хем да избягваме подобни ситуации? И така, когато говорим за зачитането на правата на човека. Трябва винаги да имаме предвид специалните тайни служби. Те са много добре оборудвани технически, имат много добри възможности за събиране на данни. Важно е също така да защитим и личната неприкосновеност. И тук искам да предложа следното. Заедно с колегите в комисията Либе да обмислим дали тук в Европейски парламент не можем да изготвим някакви препоръки за това, колко далече могат да стигат специалните служби и какви са границите на работата на специалните служби. Председателката, благодаря за вашето предложение, господин заместник председател. Можем да обсъдим и това практическо предложение, заедно с останалите практически предложения. И накрая госпожа Грепълс. Е, благодаря, госпожо председател. Аз нямам намерение да говоря за моята държава. Аз искам първо да благодаря на професор Новак и на Джулия Хол, не само защото в изказванията им се опитаха да ни припомнят някои неща, но също и за препоръките, които формулираха. Аз също бях член на тази комисия и с голямо удоволствие, госпожо председател, след три години идвам отново тук, за да разискваме по същата тема. Докладчика от това е, време вече не е наш член, но има други активни членове от тази комисия и те всички се изказаха днес и то с особена яснота. Мисля, че можем да сме оптимисти и ще се опитаме да направим така, че парламента наистина да отговори на препоръките, които бяха формулирани тогава и се надяваме, че ще работим тясно сътрудничество с комисията Либе. Ако това не е възможно, ние ще действаме като подкомисия по правата на човека и така ще изиграем ролята си. Няма да повтарям всичко това, което бе казано, но все пак искам да кажа, че това, което е важно според мен, е следното. В доклада от преди три години направихме много препоръки към комисията, към съвета и към държавите членки. След нов прочит може да се установи, че последиците от тези препоръки не са ясни. Нека да зададем ясно въпроса. Какво направиха държавите членки, съвета и комисията? Комисията като пазител на договорите трябва да действа и трябва да поема отговорностите си. А след Лисабонския договор съществува и хартата – така че комисията трябва да види в каква степен може да стартира някаква независима, е, независимо разследване. Комисията трябва да се погрижи за това жертвите да получат всички възможни средства за обещетение. Трябва да се погрижи за това този вид практики да не продължават за бъдеще. Говорихме с различните председателства на съвета. Срещнахме се и с последното тройно председателство, включително и с унгарското председателство. Имам усещането, че в крайна сметка тези председателства, включително и последното, не, не поставят този въпрос сред техните приоритети. И днешните разисквания също показват това. И затова ми се иска и тук да повдигна три момента и нека нашите експерти да се съобразят с тях. Първо, равновесието между борбата срещу тероризма и правата на човека. Знаем, че борбата с тероризма има известни последици и трябва да се намери наистина е, баланса, като се отчитат различни аспекти. Ние формулирахме препоръки, и сега ще ги повторим и искам да знам какво е направено от тогава. Освен това, бяхме приканили комисията да разгледа нещата в перспективата именно на правата на човека, да се види как борбата срещу тероризма може да се разглежда в тази перспектива и съответно от страна на държавите членки, на разузнавателните служби, на отношенията между правителствата с третите страни на времето препоръката беше да се получат предложения за мерки, които да предотвратят всякакво нарушение на правата на човека. Имаше и други предложения, свързани с специалните служби. А именно да се разгледа как нашите препоръки могат да се отразят върху работата на специалните служби. Дали днес специалните служби се контролират по-добре, дали е, продължават да нарушават правата на човека, какви системи, какви мерки могат да се предприемат за демократичен контрол и всичко това да стане координирано на европейско равнище. И накрая, госпожо председател, дипломатическите гаранции. Това е последния въпрос. Знаем, че държавите членки продължават да се доверяват на така наречените дипломатически гаранции. Когато има заподозрени лица за терористична дейност, те се предават, както споменахме в доклада от преди три години, и тогава накарахме съвета да заеме ясна категорична позиция по този въпрос. Искам да знам до каква степен съвета се е произнесъл по този въпрос от тогава. Във всеки случай разполагаме с достатъчно е, доказателства за съществуването на тези практики, за да се накараме да направим още един доклад. Благодаря. Давам думата на професор Новак и госпожа Хол. Всеки има по няколко минути. Професор Новак. Благодаря много за този интересен дебат. Позволете ми в началото да заявя, че напълно подкрепям всички препоръки, направени от Джулия Хол и Amnesty International. Препоръки, които бяха повторени от много от вас които настояха, че трябва да се направи много повече, че не е достатъчен само доклад от 2007 година и че е добре да има специален докладчик, който да се занимае в по-големи подробности с тези въпроси. Мина цяла година, откакто публикува нашия доклад. И има ясен призив към всички правителства на съответните страни да проведат разследване на вътрешно равнище и след това или паралелно с това да се проведе разследване от страна на Европейския парламент. Аз също мисля, че трябва и Комисията по граждански свободи да участва, както и Комисията за истината сътрудничество с националните разследващи органи. Сега по няколко от повдигнатите въпроси. Първо госпожа Лохмилер попита какво можем да научим от случилото се. Винаги е, трябва да се постигне някакъв баланс. В крайна сметка, е, вярно е, че тайните служби трябва да работят в някаква тайна, че раз, раз, разслед... но все пак трябва и разследвания да бъдат проведени. И така, още самото начало Европейски парламент призова всички държави членки да вземат ефективни мерки за борба срещу световния тероризъм, но в рамките на върховенството на закона. Става ясно обаче от всички тези разследвания, че тайните служби работят е, извън закона. Второ, необходимо е да има ефективен надзор върху работата на тези служби. Оказва се, че не само ЦРУ, а и други европейски служби, а, и други служби, е, включително и в Европа, извинете, не са достатъчно добре наблюдавани. Необходимо е повече надзор и ако стане ясно, че службите работят извън закона и че нарушават основни права на човека, то проучванията трябва да бъдат направени прозрачни. Не е достатъчно просто да се изложи на показ дадено нарушение на правата на човека. И на практика а, такива нарушения могат да се изложат на показ без да застрашат държавната тайна. И без да застрашат работата на тайните служби. Нещо, а, което означава, че подобни нарушения не могат да се крият като държавна тайна. Има случаи, в които се твърди, че няма достатъчно доказателства. При последното ми интервю с Морът Клинерц, той ми каза, че е бил разпитван и от един германец. въпреки че се твърди, че в Германия такива случаи няма. Така че и в Германия трябва да се проучат много внимателно всички случаи. Бях попътен, попитани какви са крайните ми заключения, какво може да направи Европейския парламент. Що се отнася до смъртното наказание, има ясни а, насоки от страна на Европейския съюз. И в тези насоки се заявява, че изтезанията и борбата с, наказанията, с изтезанията са един от основните приоритети на Европейския съюз и на Европейската служба за външна дейност. В своите 6 години работа по въпроса се сблъсках с ужасяващи обстоятелства. Посетих 10% от всички страни по света и се опитах да ги класифицирам по някакъв начин. От страните, в които има най-лоши практики като Дания до тези с най-лоши, най-добри практики като Дания до тези с най-лоши практики като екваториална Нова Гвинея. Има обаче и случаи, в които има системно изтезание и това е доклад за Генералната асамблея, но съвета по правата на човека на ООН не се задейства а, по никой от случаите, които аз разследвах. Няма дори една резолюция на съвета по правата на човека на ОНЕСА екваториална Гвинея. Така че а, благодаря много за това, че а, ме подкрепяхте в работата ми, но разпределението на властта в съвета по правата на човека на ОНЕ явно не допринася за разкриването на истината. Да не говорим, че тук се включват и въпроси е, като децата във въоръжените конфликти и смъртното наказание. Всичко това е свързано с борбата с изтезанията в световен план. Ана Гомес за пореден път повдигна един много интересен въпрос, а именно използването на кораби. Както знаете, австралийският случай е съвсем ясен. Има и други случаи. има и два случая потвърдени от британското правителство, където обаче се заяви, че информацията предоставена от Съединените щати е била погрешна. А, що се отнася до Дейвид Гарсия и други случаи, много често а, тези хора са били държани и на кораби. Не за много дълго време, може би до няколко седмици, и са били разпитвани и на корабите нещо, което си заслужава да се има предвид при по-нататъчните разследвания. Натрупахме много твърдения от различни е, лица, но не всички тях използвахме в доклада си, защото не за всички имаше е, достатъчно данни, че биха могли да са основателни. По въпрос на господин Томскис. Отношенията между държавите членки на Европейския съюз, е, Съединените щати и НАТО. Винаги е, установявам, когато се опитвам да получа повече информация, че правителството на Съединените щати и по-конкретно Държавният деп... департамент казва, ако ви предоставим тази информация, ще поставим в неудобно положение европейските си съюзници. Същия отговор получаваме и от Европа. Ето, например, Германия каза, не можем да ви предоставим тази информация, защото тя ще постави в неудобно положение американските ни са съюзници. Президента Обама обаче обеща съвсем различна политика на прозрачност и е, успя да постигне доста, въпреки че много от обещанията си не успя да постигне. И смятам, че вече можем да започнем да работим заедно, за да излезем от този омагиосен кръг, при който винаги се използва отсрещната страна като извинение. Може и да е наивно да си мислим, че нещо ще стане, но си трябва да се опита. Не искам да отнема повече време. Бих искал да дам възможност на Джули Хол да се изкаже също. Okay, so, again, on the issue... Е, благодаря. Пак по въпроса за корабите. Е, мисля, че самата причина, поради която настояваме за такова детайлно разследване, е именно за да проучим неща, които до сега не, не сме проучвали достатъчно. И за плавателните съдове нещата стоят тъкмо, тъкмо така. Имаме празноти, има слухове, непотвърдени сведения. И а, отсъствието на информация, особено от Съединените щати в този случай, а, а, прави нещата много трудни. Професор Новак, разбира се, е, ще ни каже тук, че е възможно да се предяви отговорност дори когато Съединените щати не съдействат. И наистина, защото в обозримото бъдеще не можем да очакваме кой знае какво съдействие от американска страна. В Европа е, е, разследванията продължават, трупат се данни, независимо от това, че американците не съдействат. Не можем да работим на принципа, че докато Америка не се раздвижи, тук нищо не може да стане. Е, примерно полския случай, е, разкриването в Литва на, на самите места за, за задържане. Така че можем в Европа да, да постигаме резултати дори при е, несъдействие от американска страна. Това е, може да, да е, обхване и случаите на чартиране, на, на възлагане на, на такива поръчки на външни изпълнители, в това число други превозвачи. Но, но в, в кувейтския случай, е, например, пък е вярно обратното. Там, там се хвърли известна светлина върху ролята на такива а, външни превозвачи. Що се отнася до казаното от баронеса Латфед, аз нямах предвид а, а, някакъв собствен следствен орган. всеки, всеки би трябвало обаче в отделните комисии би, би следвало да има хора, които да проявяват инициатива. Например, с финландското правителство успяхме да постигнем договореност за, за проучването на, на трафика е, в случаи на, на кацане на, на самолети в Финландия, които може да са, може и да не са за сега, не знаем, свързани с литовските центрове за задържане. Да, разбира се, е, е, ресурсите, средствата може и да не достигат за, за независимо разследване, но, но поне е, комисията би, би следвало да, да, да се снабди с някакъв експертен потенциал, например за разчитане на журнали, на, на, на полетно разписание и така нататък pointing way to to continue. The, the, you know, if you read at, uh, at uh, paragraph 232... Ако вземем точка 232 от резолюцията, много категорично там се казва, че работата по доклада трябва да продължи. Но Но, но тук наистина трябва да заработи една пълноценна, пълноправна комисия със свой докладчик. Нищо по-малко от това няма да, да свърши работа. По отношение на прозрачността, не знам кой повдигна този въпрос, трябва да, да бъдем пределно реалистично настроени – случая. Край на кращата различните разузнавателни и прочие тайни служби е, имат е, законно, имат конституционно право да работят при условия на поверителност. Съответните държави могат да се позовават на това. Но ви призовавам да помислим за начини, при които да не се нарушава поверителността и все пак да има известна прозрачност. Е, според мен е, нито здравия разум, нито закона гледа на тези неща като на взаимно изключващи се. Имало е случаи, в които е, изпълнителната власт е непрекъснато и непрекъснато се е позовавала на, на правилата за, за поверителност – което пък е, е, е довеждало, принуждавало е фактически съда да изобрети фигура, която да е, заобиколи това нежелание на държавата да съдейства. Фигурата на Амикус Курие, знаете, приятелят на, на съда, който не е непременно свидетел, но, но, но може да, да, да даде информация на съда. И, и в тази област, мисля, е необходим творчески подход. До сега е, не сме били достатъчно изобретателни, заобикаляйки е, неотстъпчивостта на държавата. И последно за дипломатическите гаранции, дипломатическите имунитети. Е, много е важно да помислим как е, е, практиката, установена в контекста на така наречената война срещу тероризма, вече са част от общоприетото. Нееднократно днес сме свидетели, примерно това как законите за убежището се прилагат за провеждане на наказателни разследвания, как двустранните дипломатически отношения се използват за претекст да, да се заобиколят многостранни ангажименти. И, и тук се говори примерно за, за обещания, поети от една държава, друга държава, извън рамките на каквито да било международно правни актове и задължения по тях, да не изтезава, което, което е несериозно. That occurred in that context, in that past context, have now become ordinary and routine practice in many member states across the EU. So, yeah, thank you. Yes, thank you very much, uh, Mrs. Hall. Да, благодаря. Благодаря ви, госпожо Хол. Е, ще се въздържа от някакви пространни заключения. Искал да благодаря на, на всички ви за това, че се отзовахте на поканата а, и да изразя надеждата, че днешната проява ще бъде постави началото на по-задълбочен размисъл. Е, един от елементите, които не можем да си позволим да пренебрегнем, според мен, е, е именно въпросът за държавната тайна, за прерогативата на, на държавата да прикрива информация, позовавайки се на, на това. И още е, би трябвало да, да мислим и работим още за парламентарния контрол на тайните служби. Между другото, по-настоящем се развива европейска разузнавателна мрежа. Едва ли нещата ще напреднат особено бързо, тъй като държавите членки доста ревниво пазят тайните си една от друга. Но между другото, тази инициатива по-настоящем се води от финландски представител. Та, ето това е още един елемент, който би трябвало да залегне в работната ни програма. Благодаря ви. Господин Куйо, благодаря ви за е, е, писмото, което адресирахте до мен и до председателката на Комисията за правата и свободите. Закривам това заседание. Мисля, че е, това се изчерпва наистина е, дневния ни ред. Е, продължаваме с заседание на бюрото в разширен състав без превод. Давам